So welcome everyone. We will start today somehow quite punctual. Добър ден на всички. Ще започнем днес. Първа точка от дневния ред, приемане на дневния ред. Не виждам някакви забележки. А сега одобрение на протокола от заседанието от 20-24 февруари и 3 март 2014. Доколкото разбирам, одобрен е протокола. И сега стигаме до а, първата истинска точка от дневния ред възможно приемане на еврото от страна на Литва. Искам да приветствам тук размяната на мнения Искам да приветствам министра на финансите на Литва и, както знаете, това е следващата държава, която се очаква да приеме еврото на 1 януари 2015. И по тази причина тук ще изслушаме министра на финансите на Литва и управителя на Националната банка на Литва. докладчикът ще предаде досието и на следващият парламент и ще се продължи с темата. Вернер Ланген е сега докладчика. Докладът ще се бъде представен и гласуван на 7 април. И ще трябва да се потвърди продължението на работа в тази насока с новата комисия по економическите въпроси на новия парламент. Това ще стане през началото, може би в началото на юли. И ще има приемане на доклада на пленарното заседание през юли. Сега ще имаме пред кратка презентация на докладчика Ланген, а също ще имаме и а, презентация от страна на министъра. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Нека първо да заговоря на най-хубавият език на този свят, а именно родния ми. А, wonderful. Didžiai gerbiami Europos parlamento nariai. Дами и господа депутати, за мен е чест да участвам в това, ваше заседание. Тук съм за трети път и предните два пъти присъствах на този тип заседание като председател на Екофин представям малка държава в Европа, много важна държава за мен, защото е моята родна страна. А, нашата държава е пълноправен член на Европейския съюз и, както знаете, председателствахме добре Европейският съюз и сега нашата държава отново се представя като защитник на Обединена Европа. Ние сме 19-та държава, която ще приеме еврото като национална валута. Това е много важен момент за целият Европейски съюз, както и за нашата държава. С тази стъпка Литва иска да подпомогне Европа, да направи Европа по-силна. И за това ние искаме да се присъединим към еврозоната. Е едно много твърдо и открито изразено желание. Сега искам да ви представя някои данни. вашите документи имате и други допълнителни цифри, статистики, които ние ви предоставяме. Но аз все пак е, искам да наблегна някои ключови цифри в дискусията. Моята основна идея, която искам да ви представя тук, е, че Литва, според мен, е готова да приеме еврото, да се присъедини към еврозоната но това за нас означава, че няма да само да се възползваме от преимуществата на еврото, но също така поемаме и ангажиментите, които идват с тази валута. Еврозоната вече е доста голяма. 18 членове и ние искаме да станем 19-та държава членка. Има много ангажименти спрямо държавите, които се присъединяват към еврозоната, включително и участието в Европейския механизъм за стабилност, банковия съюз. Това са елементи, в които ние вече активно участваме. Също така ще има и е, бюджетни изисквания за наблюдение подвойният пакет и а, други подобни, свързани с данъчците. И тук признавам, още нищо не сме направили. Има още много неща, които трябва да се осъществят и ам, като разискваме спецификите на държавите в данъчната област, те първа предстои да направим стъпките за съгласуване. Данъчната политика на Литва беше много стрикна и продуктивна. Ние а, имахме 10% дефицит през 2009 и сега оценките, предвижданията са на 2,5% за 2015. Това са, разбира се, непотвърдени още цифри, не са потвърдени от Евростат, но това показва, че а, имаме една добра данъчна политика, инфлацията е сравнително ниска и имаме ниски а, а, лихви. Относно бъдещето, бихме казали, че приемането на еврото е само една от, как да го нарека, спирките – в нашия дълъг път. Но не е последната спирка. Това е само спирка в дългия път на економическото развитие. И разбира се, ние следваме критериите от Мастрихт. И не се задоволяваме само с цифри, цифрите, които ни се сервират на момента, а преследваме дългосрочните цели за растеж и стабилност. Мисля, че доказваме желанието си да бъдем устойчиви в политиката и преследваме активни мерки в различни економически области. Енергийният сектор се реформира, виждате го в документите, виждате основните проекти, един от ключовите проекти за нас е терминала за, за течен природен газ, който ще бъде завършен тази година. Това ще реши проблемите с монопола на доставките на газ от Газпром. Нашата енергийна система се интегрира в Европейската мрежа на енергийните системи и също имаме програма за ам, реновация, за възобновяване на обществените сгради, нещо, което беше доста проблематично и беше посочено и в проекта докладът на, на Вернер Ланген. Тук говорим за енергийна ефективност, ние нямахме такава. И а, също трябва да създадем и създаваме все повече една добра и лесна за работа обстановка за бизнеса, започнахме да работим по процедурите по платежоспособност и неплатежоспособност, неплатежоспособност на физически лица. Има изменения в Кодекса на труда, които се дискутират в парламента. Това също би могло да подобри средата, така че тя да е по-благоприятна за бизнеса и за инвестициите. Също предприехме допълнителни стъпки за социалните фондове и за разходите, свързани с тях. Тези социални фондове вече са на разположението на общините и на местните власти, за да решават как да разпределят средствата на хората, между хората, които наистина имат нужда. Всичко това вече е разработено на цялата територия. Мерки, свързани с данъчната администрация, също са предприяти. Много тежки такива, но все още не отговаряме на изискванията за данъците, но мога да кажа, че а, нашите данъчни, нашата данъчна администрация определено работи. И мога да кажа, че виждам много добри перспективи за Литва. Еврозоната и присъединяването към нея ще бъде нещо добро. Надявам се, че ще увеличим инвестициите, че ще подсилим и растежа по този начин, економическия растеж и ще подобрим ситуацията на нашите граждани. Благодаря. А сега мога да дам думата на а, управителя на Националната банка на Литва. The... Благодаря ви, господин министр. Благодаря ви, господин председател. Дами и господа депутати, аз живо оценя тази възможност, която ми предоставихте, за да ви представя актуални данни. Днешната дискусия ще е, допринесе за е, нашата работа. Аз като член на Централната банка ще се спра на въпроси, които са тясно свързани с мандата на Централната банка. Първо ще говоря за начина по който економиката в Литва реагира на кризата. На второ място ще се спра на е, стабилността на цените и на трето място, разбира се, ще се спра на начина по който изглежда у нас финансовия сектор. Литовската економика се възстанови бързо след кризата и показва солиден растеж. Равнищата от преди кризата ще бъдат надвишени тази година увеличаването на брутния вътрешен продукт от 2009 година беше над 15%. Основните елементи от коригиращата стратегия бяха приоритет на нашия отговор на кризата, както и запазването на финансовата и економическата стабилност. Постигането на економически баланс бе подкрепен от заетостта и гъвкавостта на а, производствения пазар. По-настоящем равнищата а, почти са балансирани. Конкурентоспособността беше подобрена благодарение на корекцията на цената на труда. Економическия подем бе воден от търговския сектор – националното търсене също се представяше доста добре, както и изнеса. Износа, извинете. Износа, истинския износ е 40% по-голям от пика, който имахме преди кризата. Безработицата падна почти на половина, откакто стигнахме пика на кризата и по-настоящем нивото на безработицата е близо до средната стойност – за еврозоната. По-настоящем програмата, която се прилага в Литва е достатъчно гъвкава и дава възможност да се използва фиксиран валутен обмен. Тази стратегия дава възможност за коригиране и на политиките, когато това е необходимо. Сега няколко думи по отношение на е, устойчивостта на инфлацията. Натиска на цените на национално равнище бе удържан и инфлацията е под критерия за стабилност на цените. Годишната инфлация се предвижда да остане 0,7% през 2014 година, т.е. първото три месече на 2014. По отношение на средносрочната устойчивост, прогнозите са по-окоръжителни от тези, които имахме в миналото. Ефективната превенция на неустойчивото развитие ще бъде важно за макропруденциалните инструменти. Имаме висок ценова зона в Литва заради високия дял на хранителните продукти и стоките от потребителската кошница. Същевременно имаме конвергенция на доходите, която леко спада. Както господин министър опомена в презентацията си, има много важни инициативи в областта на политиката. Те ще доведат до намаляването на енергийната интензивност и ще се увеличи диверсификацията на енергийните ресурси. Тази инициатива включва саниране на жилищните сгради, в използването на втечнен газ, интегрирането на европейските електроснабдителни мрежи. Всички тези проекти получиха подкрепата на Европейския съюз. И накрая няколко думи за финансовия ни сектор – нямаме конкретни критерии за конвергентност, които да ни позволят да установим пропуските в финансовия сектор, но кризата ни напомни, че финансовия сектор и реалната економика са взаимно свързани. Когато разглеждаме устойчивостта и конвергенцията, не трябва да забравяме и проблемите в финансовия сектор. Финансовия сектор в Литва се доминира от банкиране на дребно. Банковия сектор наброява 60, 65% от брутния вътрешен продукт. Финансирането обикновено е на национално равнище. Банките се финансират посредством депозитите, като а, съотношението между кредити и депозити е 107%. Дяла на депозитите от граждани, които не пребивават на тази територия е 2 3% и от географска гледна точка е доста разнообразно. Банковия сектор е добре капитализиран, в този сектор имаме два пъти повече капитал, отколкото се изисква от регулатора на национално равнище, именно Банката на Литва. Около 99% е Тиер 1. Необслужените кредити нивото на необслужени кредити спада и по-настоящем това са някъде около 10 10,7-11%. Условията на отпускане на кредити се нормализираха и няма никакъв а, а, растеж, който да ограничава или да увеличава задлъжнилостта. Частния сектор в Литва а, също е задлъжнял, но нивото на задлъжнялост е най-низкото в Европейския съюз 43,1% от номиналния брутен вътрешен продукт. Портфолиото за тази година се очаква да нарасне с 3%. Прогнозите на Националната ни банка не посочват някакви проблеми в това отношение. Макропруденциалните инструменти са необходими, за да може да се избегне неустойчиво кредитиране – Съществуват критерии за отпускането на заеми, както и изисквания за доходите при отпускането им, както и специален инструмент за амортизацията на кредитите. Банката на Литва е надзорния орган, който се подготвя заедно с който работи под контрола на единия механизъм за надзор. Бих искал да спра до тук, за да ви оставя възможност да ми зададете евентуално въпроси. Благодаря, господин управител на Централната банка. Заявени са желания за изказвания и искам да помоля колегите да обозначат ясно към кого се обръщат. Ще дам думата първо на координаторите и е, започваме и с докладчика господин Ланген. Благодаря. Първо, искам да кажа, че изключително много е, се радвам, че е, Литва кандидатства да влезе в еврозоната. Това е нещо много положително. В последните две години много се разговаряше дали ще удържи еврозоната, дали ще продължи да съществува, но е, този разговор вече приключи и всеки нов е, член е добре дошъл. Аз ще направя и съответната препоръка в този смисъл. Благодаря за вашите изказвания. Последния доклад от Международния валутен фонд от март е много положителен. Аз съм го видях. Литва възнамерява да спази изискванията за плавен преход в еврозоната, тя е изпазила вече основните изисквания. Съществуват няколко въпроса. Аз лично искам да говоря за темата финансови пазари. През 2009 година за вътрешния продукт на Литва падна много е, обезпокоително, но сега вече всичко е коригирано. Същевременно имаше много голям разлика между заплащането и производителността на труда. Това е характерно за Южна Европа и това явление в Литва вече е прекратено. Интересно ми е как, е, това е първият ми въпрос, как успяхте да преодолеете това различие между производителността и заплащането. И вторият ми въпрос е към е, управителя на Централната банка. Е, няма да кажа банковата индустрия, но да кажем, да речеме, от, отрасъла на банките или банките зависят много от от скандинавския модел вашите Швеция, примерно, не е член на еврозоната, въпреки че изпълнява всички критерии. Става дума там за политическо решение. Те имат специален режим. В Швеция става дума. Но въпросът е, има ли конкретни е, проблеми с, е, от факта, че в, е, при вас е, доминират скандинавски банки или скандинавски тип банки? Първо давам думата на господин министър. Благодаря, Вернер, за важния въпрос. Действително, Положението с заплащането на трудовия пазар е изключително важно за нас по съвсем простата причина, че ние все още се смятаме за страна с ефтин труд. Естествено, в света има и страни, където се плаща още по-малко за труда, но все пак е, нивото на образование, което сме наследили от минали времена, допълва положителните аспекти на нашата трудови, е, на нашата трудове трудов потенциал, трудовите ни сила. Ние имахме е, така неконтролирани контролирано нарастване на заплащането преди 2008, като това понякога се изразяваше в двуцифрени увеличения. Има влияние, разбира се, и от факта, че заплащането в околните страни е доста високо. След това вътрешно в страната всъщност минахме през процес на девалуация, което си беше и много болезнено. От 2002 година националната ни валута, е обвързана с еврото, преди това беше обвързана към долара и това се оказва много ефективен инструмент за малки економики като нашата, за да не се срине националната валута. И ние нямахме избор друг, освен да намалим заплащането, заплатите и в публичния сектор, и в частния. В публичния сектор очакваме и някои решения на Конституционния съд в такъв смисъл – но мисля, че е, в еврозоната и в Европа като цяло страни, където имат подобни е, обвързаности на националната валута към е, друга валута, е добре да има някакви основни насоки за това как да се постигне девалуация посредством намаляване на заплащането. В публичния сектор имах, проведохме два механизма, имаше някои от предприятията просто намалиха персонала, което доведе до иммиграция, а други просто намалиха заплащанията. Всъщност втория тип в момента са най-ефективни. И е, бизнеса в, в частния сектор си изведе, извади една много добра пулка, защото ние спомените от кризата са още доста ясни и макар да не се иска да забравим, е по-добре да прилагаме най-добрите практики, както от управлението на частните и публични предприятия, така и е, по отношение на трудовото законодателство. Сега очакваме 5 до 6% е, номинален ръст на заплащането на работниците, на работещите в економиката в, и в е, частния и в публичния сектор, което ще се отрази, разбира се, и на ръста на производителността. Но да речеме в публичния сектор има какво да се направи по отношение на енергийната ефективност, и е, по отношение на създаване на условия за по-добро образование, не само в страната, но и в Европа. Още един е, фактор, който може да подобри положението на трудовия пазар и изближаването на доходите към средната европейска стойност е именно образованието. председателя на Централната банка. Да, при нас съществува действително интересната практика за създаване на филиали от е, финландски банки и казах, че е, голям процент от нашите банки са, е, се владеят от скандинавски такива. Трите най-големи филиала, ако влезем в еврозоната, и е, съответно станем част от общия надзорен механизъм, е, тези три най-големи филиала ще бъдат е, обект на надзор от този механизъм. Ние имаме много добър опит на сътрудничество между литовския надзорник и скандинавските надзорни органи, особено тези на Швеция. Вече 10 години разработваме мога да кажа, един уникален модел а, на така нор, северен, северобалтийски модел на надзор, т.е. ние упражняваме надзор над нашия финансов сектор и основните банки съвместно с шведските ни колеги. И сега, след като влезем в общия механизъм за надзор, ще продължим с подобен модел. Естествено, като в момента ще работим с хората от ЕЦБ. Благодаря. Благодаря. А сега, господин Палан от социал-демократите. Благодаря. Определено за мен е чест днес тук да видя, че има и други държави, които изпълняват обещанията си, въпреки тежката ситуация. Литва отговаряше на критериите е, за еврото дори и по-рано. И това е определено една стабилна страна, Радвам се, че скоро трите балтийски държави ще бъдат част от еврозоната. Имам въпрос също. Каква е реакцията на обществеността? Как приемат вашите граждани това присъединяване? И какви мерки сте се опитали да вземете, за да елиминирате риска от увеличаване на цените. Как мислите да стопирате това ограничаване? За трите балтийски държави определено съществува такъв риск, свързан с, и с сигурността. Виждате какво става сега в Украина. Мислите ли, че а, вашите граждани след случващото се в Украина искат да се присъединят към еврото? И поздравления за свършеното до тук. Благодаря. Благодаря за топлите думи към вашите съседи, близки съседи. Да, наистина е от ключово значение, че трите балтийски държави в момента създават една економическа подобласт на Европейският съюз. И ще бъдат част от еврозоната. Ние считаме, че това е една от причините, да влезем в еврозоната. Сега, по естеството на въпросите, становището на обикновените хора, мисля, че е същото както на всички, които се присъединиха към еврозоната. Тоест, те са предпазливи. Хората винаги са предпазливи. Но мисля, че бихме могли да повторим успешната история през 2011-2012 година около 40-45% от хората бяха за еврото, а сега вече 78% са за еврото. Това е Естония. Естония от. А, може да се похвали, че сега събира плодовете на приемането на еврото. Ние също ще се опитаме да се преборим с тази предпазливост, но не с пропаганда, а с информационна кампания. Тази кампания вече започна и а, ние ще трябва да продължим тази кампания през втората половина на тази година. Надяваме се, че ще формираме едно положително обществено мнение. Разбира се, риска от криза е на лице. Но хубавата новина е, че имаме съсед, който въведе еврото на 1 януари тази година и вече нашите граждани могат да проверят на практика дали цените са се увеличили или не. И това е пример, който може да успокои обикновените хора. Те самите могат да отидат до Латвия и да видят какво става с цените. Разбира се, ще има система за контрол. Ще има система и от държавни институции, но също и с участието на неправителствени организации, асоциации, за да и се, са предвидени определени бюджетни средства за покриване на разходите на тези организации, за да могат те да изградят и да прилагат на практика строг контрол при цените. Ние няма да спрем цените да се развиват, било то към по-висока или по-ниска стоеност. Това е естествен процес. Не можете просто да спрете цените. Иначе ще имате огромен скок в един момент. Но ще се опитаме да предотвратим неблагоприятно развитие и ще оставим цените да еволюират нормално, така както е било и преди. Но обикновените граждани ще трябва да се адаптират към цени в нова валута. И Именно за това ние ще е, сложим двойна... Ще, цените ще се изписат в двете валути. А, това още от сега, преди въвеждането на еврото и ще продължи до 6 месеца след въвеждането на еврото. И последният въпрос, дали това е мъчително, аз не бих казал, че ще използваме украинската ситуация само за да информираме хората и да ги настройваме за еврото, но мога да кажа, че ситуацията, на която присъстваме сега в сърцето на Европа, ще накара хората да помислят къде живеем, каква е историята ни и какви са нашите собствени цели, стойности, ценности и какво е европейското ни бъдеще. Благодаря. Господин министър, вие искате ли да добавите нещо? А, да, споменахте вече. Видяхме предвижданите за инфлацията от 0,7% за тази година. Цифрите показват, че евентуално можем да имаме инфлация за 2015 от около 1,5% дори 1,9, евентуално за 2016. Така че няма причини да се говори за някакво невероятно голямо увеличаване на цените. Благодаря. Благодаря. А сега господин Кимоса. Благодаря ви, господин председател. Бих искал най-напред да благодаря на литовските представители за това, че са сред нас тук днес. Аз съм изключително доволен, че а, вашата държава възнамерява да се присъедини към еврозоната. Всички знаем, че еврозоната не е един идеален свят, но а, все пак всеки от нас може спокойно да се прибере вкъщи и да каже, че има държави, които полагат усилия големи усилия да се присъединят към нашата единна валута. Имам само един въпрос. Бих искал да разбера какво е вашето мнение за банковия съюз в формата му, в която го виждаме днес. Чухме, че скандинавските банки са много важни в вашата държава а те не са чисто европейски банки. Бих искал да разбера как бихте могли да ни помогнете, когато се присъедините към еврозоната, при положение, че вашия банков сектор, във вашия банков сектор шведските банки са много добре представени. Литва прилага златното правило на данъчния, данъчното споразумение, фискалния протокол, така че бих искал да попитам какви са най-добрите ви практики в това отношение. Благодаря ви. На въпроса за банковия съюз. В момента на зараждането на този компромис на 18 декември миналата година аз бях председател на съвета ЕКОФИН. Мисля, че беше много трудно да се постигне до този компромис, но той представляваше консенсус между всички. И това беше резултат. Зная, че има трудни тристранни срещи с участието на Европейския парламент, но бих искал да ви кажа следното. Аз гледам на процеса за единен механизъм на наблюдение като решение за Европейския съюз. Това е първия механизъм от този вид. Вече неколкократно сме обсъждали Еврогрупата плюс. Тоест имаме министрите на финансите на еврозоната министрите на финансите на държавите не членки на еврозоната и представител на Европейския парламент. Зная, че има известни колебания сред много от членовете на Европейския парламент, но неофициално министрите, ръководителите на националните банки са тези, които вземат решение. По неофициално мнение обаче Европейския парламент също трябва да участва в процеса на вземане на решение. Тази двустълбова структура на механизма за едино наблюдение ще сработи. Благодарение на тази схема ще можем да взимаме решение заедно с вас, членовете на Европейския парламент. Ще взимаме също така и мнението на третия участник в тристранните срещи, а именно Европейската комисия. Така че наистина мисля, че сме много близо до решение, което ще е отполза за всички държави членки. Нещо, което ще е отполза за единия пазар като цяло, а също и за европейските граждани на данъчния договор и правилото. Ние транспонирахме данъчния договор в литовското законодателство но вече разполагахме с закон от 2007 година за данъчните постъпления. Там се предвиждаха някои критерии при положение на увеличаване на държавните разходи. Мисля, че този закон много ни помогна, той наистина работи и ни помогна да стигнем тази тенденция в публичния дефицит – Виждате какви са цифрите. От 9% през 2009 година до 1,9% стигнахме. Още по-малък бюджетен дефицит ще имаме през 2016 година. Така че виждате, много може да бъде направено в това отношение. Сега създаваме и конкретна данъчна рамка за финансите, така че Считам, че тя ще ни се отрази добре. Данъчната дисциплина ще бъде на лице до есента на тази година и следващия бюджет ще бъде изработен при вземането предвид на тези правила. Данъчният договор ще бъде транспониран в литовското законодателство тази година, т.е. преди да се присъединим към еврозоната. Това е абсолютно необходимо. Може би представителя на Централната банка може да отговори на следващите ви въпроси. Както казах и по-рано, ще продължим с настоящия модел на сътрудничество между национални надзорни органи и шведски надзорни органи. Европейската централна банка наблюдава този модел. Това е добър модел. Той показва, че може да работи на практика. Така че мисля, че можем да продължим да го използваме. Now on behalf of ECR, give the floor to Mr. Благодаря от името на ЕКАРЕ, господин Боков. Благодаря, господин председател. От името на европейските консерватори и реформатори, аз бих искал също да покажа колко високо ценим литовците за огромните им жертви, които те направиха не само по време на кризата, но и в последните 24 години, за да могат да оставят зад гърба си наследството на, от Съветският съюз прехода, пригаждането на балтийските страни бе много по-трудно от случващото се в Централна и Източна Европи. Аз съм от Унгария и знаете, че е, страните, хората от страните от Вишеградската четворка имат по-добър живот е, и имаха такъв, отколкото в Балтийските страни. Така че оценяваме много високо постигнатото не само от Литва, но и от е, другите две балтийски страни от последните 24 години. И а, следва да обърнем внимание особено на режима и подготовките за а, режима на валутния борт, който е, претърпя страната, защото това е своего рода усмирителна риза, това е загуба на суверенитет. Е, и единствените начини за пригаждане са свързани с е, фискални мерки и структурни реформи. И в такъв смисъл трябва да се отбележи, че след като успя да е, задържи толкова дълго време валутния борт без е, никакви проблеми, е, за Литва това е много голямо постижение. Защото тя всъщност постигна много повече и много по-малко напрежение понесе от кризата. Литва, Латвия и Естония бяха достатъчно смели да направят вътрешна девалвация – когато това бе необходимо. Това е важно да се знае за опит като еврозоната, защото е, заплащането на труда беше твърде високо, неустойчиво и трябваше да се пригоди към производителността. И е, този пример трябва да се помни и да се повтаря, а именно е, стран... Е, това са страни, които успяха да го направят дори преди да влязат в еврозоната, докато страни, които са в, в еврозоната, не успяват да направят тази девалвация. Също искам да отбележа това е с е, голямо уважение. Един коментар към написаното от колегата Вернер. Много малък параграф или дори само едно изречение се съдържа в доклада за така нареченото външно равновесие, външното финансиране, а, именно външния дълг и текущата сметка. Една друга полука, която следва да се извадим от кризата е, че текущата сметка има много сериозно значение хората смятаха, че това е просто една цифра от общата статистика, но това далеч не е така. В Литва, благодарение на голямото приграждане, което бе направено, сега може да се избегне и големия фискален дефицит и големия външен дефицит. Така че да няма а, заплаха от а, двоен дефицит и двоен дълг в такъв смисъл. Но подобен проблем може да се върне. Затова е много важно да помним, че дефицита в текущата сметка е ниска, защото и е, търговския обмен не е много висок. Е, в Литва има нужда от инвестиции и когато се засилят тези инвестиции, може би ще видите, че тогава дефицита в текущата ви сметка ще се увеличи или ще се влуши позицията ви на външните пазари? Как е, очаквате да контрирате това? Председателят, е, ние използвахме почти всичкото време за въпроси, затова нека сега все пак да дадем дума, малко време на нашите гости да отговорят. Ако, разбира се, докладчикът иска някакво изключение. Не, давам думата на управителя на Централната банка. Ще се опитам да отговоря на този въпрос, който далеч не е лесен. В момента ние работим в едно е, измерение, което е различно от е, това от 2008. И що се отнася до евентуалното управление на така, възможни балони в бъдеще, в момента имаме мандат за макропруденциален надзор. Т.е. Централната банка може да реагира много бързо на всякакви промени в економиката. Особено промени в пазара на недвижимо имущество. Както казах, в Литва има задължителни права за съотношение дълг доходи и също така и задължителна схема за амортизиране на дълга. Сега в парламента се обсъжда варианта да се разшири този макропотенциален мандат. Обсъждат се мерките, и се надяваме е, да се, да се въведе нов е, закон, който дава допълнителни правомощия на Централната е, банка в това отношение. Това трябва да стане в първото полугодие на тази година. Всичко това ще ни помогне да избегнем евентуални ситуации, които се случваха в миналото. Председателят. Благодаря, господин министър, Няма какво да добави и сега давам думата на господин Бес. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Добре дошли на нашите гости. Благодаря и добре е дошла също и на вашата държава. Радваме се, че нещата изглеждат добре и че критериите за присъединяването на вашата държава в еврозоната са положителни, изпълнени и също, че вие засвидетелствате голяма политическа воля за присъединяване към тази зона която всъщност е подзона в цялото европейско изграждане. И най-доброто е, че виждаме нещо толкова положително в такъв момент, който украинската криза тежи на региона. Искам да ви задам три въпроса съвсем набързо. Първият е свързан с казаното от колегите от НП и от либералите, а именно за зависимостта на вашият банков сектор от шведската банка и от скандинавския модел. Вие вече го отговорихте, господин управител, а именно относно надзора на шведите. Не знам дали това е достатъчно, за да се успокоим а, спрямо изключителната зависимост на вашия банков сектор от този шведски надзор и също дали наистина може да се а, присъедините към еврото, след като надзора ви идва от а, Швеция, където в, кои, Швеция, която не е член на еврозоната. Но предполагам, че вие ще намерите правилното решение. Втори въпрос – данъчната ви система, която се базира на единна данъчна ставка, т.е. един данък, който е един и същ, без значение какви са дан... приходите. Нещо, което е, според нас е много неустойчиво в дългосрочен план и освен това нарушава обществените финанси и равновесието им. Предвидили ли сте да преминете постепенно към други данъчни форми, а именно едно прогресивно данъчно облагане според доходите? И трето, тъй като а, ще влезете в еврозоната. Още веднъж казвам, радваме се за това. Така как вие виждате големите проблеми на еврозоната? Как а, мислите, че трябва да се развие управлението на еврозоната? Искате ли да има специфичен бюджет само за еврозоната и механизми за постепенното изчистване на дълговете, на суверенните дългове. Благодаря. Благодаря за въпроса. Въпросите за банковият сектор и връзката с Швеция ще оставя за управителя на Националната банка относно плоската ставка, плоският данък предвидихме това и то съществува от доста време. И водеха се много политически дискусии относно промени. Евентуалните промени. Но едновременно с това, нещо, което считаме, че трябва да се промени, е да имаме, може би, малко по-висок е, данък върху а, цената на труда. Може би за бъдеще ще преминем към прогресивно облагане. Вече имаме такова, защото има и необлагаем доход, който съществува за работещите. Но предполагаме, че ще има по-прогресивна система, която няма да се облагат с по-големи данъци тези, които печелят повече, по-скоро ще се намалят данъците с тези, които печелят по-малко. Това се предвижда да влезе в сила от тази година. Увеличи се необлагаемият доход, стоеността на необлагаемият доход. Това е наша специфична формула. И някои хора, които а, печелят по-малко от а, средната заплата и половина, ще, евентуално ще бъдат необлагани. Т.е. това е една прогресивна тарифа. Прогресивните тарифи, прогресивното облагане или необлагане а, постеп... ще става постепенно. Те не са приоритет. Относно управлението на еврозоната. От една страна виждам нужда да се подобри управлението и да стане то по-ефективно. В това отношение виждам конкретни стъпки, които бяха предприяти миналата година, най-вече с двойния пакет, с шесторния пакет, с тези законодателства, с контрола на държавните бюджети и така нататък. Това са стъпки в правилната посока. Понякога с Екофин започваме да виждаме, че системата става толкова сложна, че ам, се губим в нея, трябва да помислим как да имаме ясни процедури, които да съвпадат с, и да се прилагат в правилното време. Но считам, че трябва да помислим как да осъществим едно наистина добро управление. Но все още смятам, че ни трябват поне 2-3 години за тези 2-3 години все още няма да имаме кой знае колко ефективна система на данъчен контрол в европейската, в еврозоната. Паралелно с това ще търсим нови възможности да подобрим това управление, но това е единственият начин, който виждам. Относно обединяването на дълговете и взаимната отговорност за дългове, скептично съм настроен, защото в различните държави в еврозоната имаме различна ситуация. През 2007, например, ситуацията беше една, но после имаше един, едно голямо вливане на ефтини пари, така да се каже, което се оказа нездраво за економиката. И Е, Литва не трябва да се подвежда от тези и да се опиянява тези ефтини кредити, а да остане много предпазлива при използването на каквито и да било заети средства, дадени на заем средства. Мисля, че всички си извлякохме полките и смятам, че сме готови да действаме отговорно. Благодаря. Нека да, да отговоря сега и аз. Първият ви въпрос е свързан по-скоро с финансовата структура на шведският надзор. След кризата през 2009 в Литва имахме голямо намаляване на БВП и финансовият модел на шведските банки е, и техните клонове в Литва се промени много. Преди това заемите от, а, на шведските ба, банки при нас бяха, идваха най-вече от а, Швеция, от дружествата майки. Сега обаче имаме модел, при който тези дъщерни клонове ще използват повече местните средства, т.е. основните средства, които се вливат в тези шведски банки, са депозитите от чисто литовски происход. Това е голямата промяна. И бих. И спецификата на нашата система сега е много по-различна спрямо преди. Благодаря ви, господин госпожа Малетик. Благодаря ви. Бих искала да приветствам с добре дошли нашите гости. Бих искала да благодаря и на господин министъра за неговото изказване а, на една конференция, на която присъствах и в която той се обърна към а, нашия народ Харватия. Благодаря за а, това, че казахте, че прилагането на реформите са насочени най-вече към трудовия пазар. Благодарение на това през 2011 година сте отбелязали растеж. Сигурна съм, че ще успеете да влезете в а, а, Съюза на мониторинг през 2015 година. Благодаря и за отговорите на въпросите. Аз бих искала да попитам нещо във връзка с сътрудничеството между Министерството и Централната банка по отношение на политиката на мониторинг на банковия сектор. Сътрудничеството работи ли по официализиран път между институциите? Имате ли специална програма? Разполагате ли с мерки, за подкрепа на предприемачеството. Имате ли някакви конкретни мерки в това отношение? Благодаря ви за въпроса. За мен също беше удоволствие да ви предоставя текста на изказването си. Аз много внимателно работих по текста и а, се радвам, че а, ви се е харесал. На въпроса за сътрудничеството. Не може да има официализирано сътрудничество между правителството и Централната банка в страната. Имаме обаче комисия по въвеждането на еврото, което е изключение от правилото. Там участва министъра на финансите и и управителя на Централната банка. Те работят по въпросите за приемането на еврото. По отношение на съвместните мерки, за подкрепа на малките и средни предприятия, тези мерки са свързани с економическата сфера. Централната банка не отговаря за това. Единствената. Това е задача на изпълнителната власт и на законодателя но не и на Централната банка. Тоест това е задача и на парламента като законодател. Ние вършим нашата си работа, Централната банка си има свои задачи, има мандат, по който трябва да работи и може би управителя ще каже нещо повече в това отношение. Благодаря ви. На въпроса за сътрудничеството между Министерството на финансите и Централната банка. Разбира се, Централната банка има специален юридически статут. Ние сме независими от правителството. И сме част от системата на централните банки в Европа и имаме специален статут. В Литва Централната банка е регулатор. Тя упражнява надзор върху финансовата система. този контекст си сътрудничи много с министъра на финансите и е, неговото ведомство. По отношение на валутната политика, както знаете, по-настоящем сме под е, валутен борт от 1994 година, което означава, че Литва е под надзор И нямаме кой знае каква работа да вършим с Министерството на финансите. По останалите ви въпроси, както спомена и господин министъра преди мен, работим в тясно сътрудничество с Министерството на финансите по така наречения финансов съвет. Това е ново законодателство, което се базира на пакет от 6 и две законодателни мерки. Този закон ще влезе в сила най-вероятно в началото на следващата година. Така че ние гледаме на нашата роля като на главна роля на Централната банка в контекста на този данъчен закон. Но да, работим в тясно сътрудничество. Благодаря ви сега, господин Саймон. Благодаря. Благодаря, господин министр. Много се радвам да ви видя тук. Искам да подчертая и казаното от колегите, а именно е, с е, каква радост посрещаме факта, че изминахте този дълъг път до еврозоната е, януари 2015 година. Поздравления за вашите усилия, за усилената работа, за начина по който се справихте и с кризата. Но имам известни е, резерви. А, цифрите за това доколко е популярно еврото сред вашите граждани. Както разбираме от статистиката, мнозинството е против е, приемането на еврото. Е, вие сте преминали през един процес на реформи, от които хората доста са страдали. И човек би си помислил, че на фона на всичко, което, с което им се е наложило да се сблъскат в миналото, приемането на Европа ще мине почти незабелязано. Но очевидно не е така. Вие говорите за мониторинг на кризата, говорите, че ще имате кампания в полза на еврото. Но въпросът ми отива и малко по-далече. Независимо от е, повишаване на информираността, е, хората ще решат е, кое е добро и кое е лошо в зависимост от това какво се случва със собствения им джоб. И какво предвиждате и какво смятате, че ще са краткосрочните, подчертавам, краткосрочните ползи от еврото? Какво ще накара хората да харесат еврото в краткосрочен план? И вторият ми въпрос е, много се радвам за това, което казахте за ролята на парламента в Банковия съюз и мониторинга. Наясно сте, че парламента критикува метода, който се използва за създаване на единия механизъм за преструктуриране, защото там се застъпва много повече междуправителствения аспект. И искам да чуя от вас, е, вие как възнамерявате да подхождате към парламента? Приехме е, фискалния договор, единния механизъм за надзор, единния механизъм за е, преструктуриране. Всички тези, във всички тези моменти всъщност парламента бе оставен на, средата, на страна. Той не можеше да допринася за придвижване на Европа по-нататък. Вие ще бъдете министър в еврозоната. Ще продължавате ли да застъпвате междуправителствения метод? Смятате ли, че в бъдеще трябва да се използват подобни механизми? Отговор. Да, много, много, много сложни въпроси. Въвеждането на една друга валута носи краткосрочни въздействия, които са само ограничени по обхват. Ако ще говорим а, е, за позитивните страни, това е подобряване на климата за инвестиции в Литва. Още сега а, е, вече а, е, виждаме заявени намерения за инвестиции от 1 януари 2015, макар все още да няма официално решение за нашето влизане в еврозоната. Та, докато всички приемат това решение комисията, Централната банка, вие, е, държавните и правителствени ръководители, страните членки, вие в качеството си на съзаконодател, т.е. новия парламент през юли, все още не е прието това решение от всички тези страни. Но подобряването на климата за инвестиции ще донесе ползи за всички. Разбира се, е, краткосрочно има известни механизми, примерно няма да се плащат такси за обмен на, обмена на валута. Намалява се и е, риска за девалвация при изчисляване на общите капиталови рискове. И това си има своите значения. Е, своето значение ние сме изчислили, че 700 е, е, хиляди евро ще е директната полза от влизането в еврозоната. Разбира се, трябва да отчетем и факта, че ще има разходи за подобряване на системите, информационните системи, е, технологичните системи и така нататък. А сега, как е, се приемат тези неща от хората съвсем е, краткосрочно, една краткосрочна полза, че кредитите ще бъдат по-ефтини ако когато се взимат кредити в национална валута и се фиксира лихвата към вътрешен процент е различно от това да се фиксира лихвата към е, Юробор. Така че няма да се търсят, т.е. потенциално могат да се търсят кредити от други страни членки За мен основните ползи ще дойдат дългосрочно. Но трябва, разбира се, да информираме и хората, да ги убедим да подкрепят еврото. Това същото се случи и в Естония. В момента над 70% от гражданите там са за еврото. И сега нека да ви е, поправя малко във формулировката. Мнозинството не са против. Те те са настроени критично или предпазливо, но не са против. Естествено, че всеки обмисля как живота им да стане по-добър и не смятат в голяма част от случаите, че това ще бъде подпомогнато от еврото. Ние, ние можем да ги убедим. По отношение на метода за междуправителствените между споразумения и механизма за преструктуриране, това е един ограничен, ограничен механизъм, който просто е, цели е, да сработи машината, именно регламента за единия механизъм за преструктуриране. Затова е изключително важно всички дискусии, срещи, тристранни срещи да са свързани с дискусиите и това, което се случва с разработването на междуправителственото споразумение. И смятам, че парламента има своето място в този процес. Благодаря, господин. Благодаря. Господин Клинц има думата. Спомням си, когато преди години имах възможност да, да присъствам на едно заседание с различни студенти, с представители на бизнес общността. на времето критериите не бяха изпълнени и се оказа, че ситуацията не е точно това, което очаквахме. Това се дължеше основно на енергийните цени. Въпросът днес е същият. Вие зависите много от вноса на енергийни източници, най-вече от Руската федерация и а, е, Европа да предвижда да въведе санкции срещу Русия и не знаеме дали Русия няма да предприеме нещо в ответ. И в такъв случай вие можете отново да се окажете в много сериозна ситуация относно, особено що се отнася до а, доставките и цените. Имате ли план Б? Това е въпросът ми. План свързан с енергийния проблем, така че да вие можете да да можете да се да станете независими а, и въвеждането ви в еврозоната да да не наруши целият стабилитет, цялата стабилност на еврозоната. Второ важно, вие казвате, че евентуално ще въведете някакви прогресивни данъци за следващите години. А, сега, от друга страна пък, вие сте предвидили да намалите а, заплатите и съда, Конституционният съд казва, това е противоконституционално, не можете да го направите. Така че тук въпросът ми отново е допълнителните доходи, които смятате да генерирате с, с прогресивните данъци, ще бъдат ли достатъчни спрямо това, което първоначално бяхте предвидели да правите в държавата ви. Благодаря. Ние не само, че имаме план Б, ние вече го прилагаме много интензивно. Както вече казах в началото, вече имаме план да имаме опериращ терминал по втечнен газ до края на годината също сме предвидили допълнителни електрически връзки с Западна Европа. Тоест, Западна Европа и Швеция. Това са все стъпки, както и много други такива, с цел да се отървем от пълната си зависимост от един монополен източник, а именно Газпром. И също да престанем да внасяме електричество от Русия. Мисля, че съвсем скоро ще успеем да използваме альтернативни източници на енергийни доставки и, енерги... и от альтернативни канали, което вече е си има политическата тежест в преговорите с Газпром и с другите доставчици от изтока. Е, и мислили сме, имаме стратегия, която беше залегнала и беше описана и в доклада на Вернер. Мисля, че ще функционира добре. А сега относно вътрешната оценка, за която дискутирахме с колегите. Пенсиите. Имаше решение на Конституционният съд, на съд, че не могат да се намаляват без конкретни компенсации за бъдеще. И очакваме допълнително решение на Конституционния съд. То всъщност вече беше взето преди около седмица и те казаха, че е, тази нужда от компенсации трябва да бъде в зависимост от способността на обществения сектор да го направим, което считам, че е добра новина а именно, че можем да решим тези висящи въпроси по конкретен начин. И така смятаме и да продължим. Ще видим какви са възможностите за бъдещите години да разрешим този въпрос, свързан с компенсациите, и ще процедираме стъпка по стъпка в дългосрочен план. Разбира се, ако има нужда, да имаме такива мерки за бъдеще. Това ще бъде много далечно бъдеще. Надявам се, че въобще няма да се сбъдне. Някой може да не е съгласен с мен, но смятам, че тогава ще имаме практики за това, което ще се считат законно или незаконно. Защото Конституционният съд направи дискриминация между начините на урязване на ам, плащанията. И някои от тях са законни, други са незаконни. Пропорционалните такива урязвания все пак могат да бъдат правени. Това е другата хубава новина и се надявам, че ще можем да, се, да разрешим тези въпроси за бъдеще. Благодаря. А сега господин Гиголд. Освен ако няма някой друг, който да иска думата. Господин Гигол. Благодаря ви. Аз също бих искал да ви приветствам с добре дошъл и да ви поздравя. Мисля, че новината е добра за всички членове на еврозоната. Не трябва да подценяваме този ясен политически сигнал, за който ви благодарим. Много от безпокойствата, които бяха изразени, всъщност са преувеличени. Вече съществува механизъм за валутния обмен, механизъм на второ равнище, така че вие не губите нищо така, че тъй или иначе сте обвързани с еврото. Безпокойствата, както казах, са преувеличени и много лесно бихме могли да променим общественото мнение. Ако бяхме попитали германците дали а, биха искали да приемат еврото, щяха да кажат не. Сега обаче на всички германци им харесва еврото, така че нещата поутихнаха. Имам въпрос. Вие казахте, че ще се включите в единия надзорен механизъм. Вие участвате и в бюджетния договор. Какво ще стане с данъка върху сделките? Вие бихте ли искали да се включите в засиленото сътрудничество в това отношение? Данъка върху финансовите сделки. Възнамерявате ли да го приемате? Благодаря, Свен. Благодаря за добрите думи. Разбира се, ние осъзнаваме, че а, от 2002 де-факто сме в еврозоната. За тази цел а, знаем много добре как да се държим в трудни времена. Виждаме и къде се крият опасностите. А, имаше много добри уроци, които научихме. Те ще ни бъдат от полза и се надявам, че ще си извлечем полука. По данъка върху финансовите сделки – все още не сме променили официалната си позиция. не сме подали официално молба за участие в засиленото сътрудничество. Мисля, че този въпрос ще се обсъжда през следващите месеци на срещите на Екофин. Запознах се с дневния ред на гръцкото председателство. Ако не се лъжа, темата ще се гледа някъде през май. Доста напредък е отбелязан в това отношение, но определено се напредва доста бавно. Всички ние трябва да помислим как да действаме от тук нататък. Така че литовското правителство все още няма официална позиция по въпроса. Добре. Господин Ланген за последни думи. Благодаря. Господин Гиголд е, отправи закачка към мен. Да. Ако имаме 19 член, това означава, че ще се промени състава на управителния борт на Европейската централна банка. Ще намалее броя на членовете на борда на надзорните органи. Вие вече обсъждали ли сте този момент в ЕКОФИН? Знаете, че петте най-големи държави ще имат 4 гласа, а останалите държави няма да имат такъв. Предвиждате ли някаква ротация, например всеки месец, за да се разпредели тежестта при гласуването. Кой иска да отговори? Нека да чуем напред управителя на Централната банка. Благодаря ви. Въпросът е добър. Ще ви дам бърз отговор. Никой няма да загуби гласа си. Това е много важен принципен, е, принцип, извинете. И този принцип ще въжи и за в бъдеще. Можем само да се надяваме решението за присъединяването на Литва към еврото да бъде взето на базата на критериите за конвергентност. И се надяваме, че ще получим одобрение от всички държави членки. Повечето от решенията на управителите на централните банки се взимат на базата на консенсуса. Благодаря ви. Сега, господин министр, няколко общителни думи. Разполагам с 20 секунди, за да го направя и в рамките на тези 20 секунди бих искал да благодаря на уважаемите депутати които са наши представители в Европа. Вашата политическа подкрепа е много важна за нас. Надяваме си на вашата политическа подкрепа за членство на Литва в еврозоната. Надяваме се, че в рамките на следващия състав на парламента ще имаме такава подкрепа. Наистина доста а, труден момент е сега. А, обсъждаме темата в рамките на един състав на парламента, а решението ще се вземе при съвсем друг състав. Правим всичко възможно. Всички членове на парламента ще гласуват по съвест. Надяваме се, че всичко ще мине добре. Всички депутати у нас а, гласуваха а, доверие на Литва за членството и в еврозоната. Благодаря на всички за политическата подкрепа. Благодаря ви. Благодаря, господин министр. Благодаря и на управителя на Централната банка. Ще се прекратим за няколко минути, преди да преминем към следващата точка. we move on, Mr. Langen? You are leaving? Werner? Werner? Господин Ланген, тръгвате ли си? Продължаваме. Приминаваме към четвърта точка от дневния ред подготовка на проекта доклада за евентуалното до приемане на еврото в Литва. Докладчикът е господин Вернер Ланген. Заповядайте, имате думата. Благодаря. Благодаря, господин председател. Имахме възможност с, да дискутираме с министъра на финансите на Литва и с управителя на Централната им банка. Обсъдихме различни въпроси. На Моят доклад бе готов в началото на март, вече е преведен. Там се съдържат всички основни елементи и ние казваме едно съвсем ясно да за присъединяването. Но остават известни проблеми с е, графика, с датата. Окончателната ния график е, няма да бъде изготвен до е, доклада до май и едва тогава ще можем да кажем ясно кога С нашите гости чухме, че има дискусия за това как ще се развие и економиката, економическото положение. Няма съмнение, че през зимата прогнозите ще бъдат потвърдени и Литва ще продължи е, да се развива в е, посока подготовка за приемане на еврото. Но е, нас ни чакат избори и на последното ни заседание на 7 април трябва да приемам последното си решение, това, защото след това идват следващия мандат. Тоест, ние имаме проблем с последната дата за за подаване на изменение. Секретарията е, предлага тази дата да е тази седмица. Знаем, че има мнозинство в подкрепата на евродепутатите за присъединяването на Литва към еврозоната и вероятно мнозинството ще гласува с да. Но все пак трябва да има сроки. И затова моето предложение е проекто измененията към проекто доклада да бъдат подадени. Ще видим след това ще има ли нужда от среща на докладчиците в сянка. Може да има нужда, може да няма. И още един-два незначителни коментара по доклада. Подкрепяме въвеждането на еврото в Литва, спазени са всички критерии на 3 е, май. 3 март, вероятно, е дадена положителна оценка от Международния валутен е, фонд. Данните са такива, че не поставят под въпрос е, присъединяването на Литва. Там инфлацията е ниска Подобряват се и статистиката за растежа и безработицата. Е, Търговския е, обмен между Литва и Европейския съюз е стабилен от 2002. Спазани са макро, е, мастрихските критерии, няма макроекономически дисбаланси Прието е съответното законодателство. Чухме и е, думите на управителя на Централната банка по отношение на практическото въвеждане на Европа. еврото. Така че всичко е, върви по график. 2013 година бе прекратена е, процедурата по, е, по прекомерната е, бюджетен дефицит. Сега се работи по намаляване на енергийната зависимост и за повишаване на енергийната ефективност. Аз говоря в параграф 12 за това. Комисията а, всъщност не говори за две е, електростанции, а по-скоро за два отделни реактора, всеки от които са с по 12, 12 мегавата мощност, много мощни, което е, ще означава, че ще снабдяват с електричество целия Балтийски регион през 2008 година, през пролета, с нашата, представители от нашата комисия посетихме обектите. Госпожа Хармс беше от зелените с нас и много ясно си спомням а, какво ни каза руският инженер, който отговаряше за обекта, почти разплакан. Той каза, че Европейския съюз е инвестирал 300 милиона за безопасност на реакторите и е, след като безопасността е била подобрена, вече няма е, системи за аларма. И е, те, той се притесняваше, че всичко върви наред, няма сигнали за проблеми и той се притесняваше, че цялата инсталация след това трябва да бъде закрита. И е, всъщност е, ние, е, ние бяхме тези, които настояваха да се закрие съответния, съответната на електроцентрала, с което е, зависимостта на Литва от е, външни източници е, се увеличи. Леко намалява е, ликвидността. По последните данни днес е, губер... Е, управителя на банката каза, че ликвиди... ликвидността не е 38, а е 41,2, т.е. остава стабилна. И в доклада може би не трябва да кажем, че намалява, да кажем, че е стабилен. А, също въпроса за това ентусиазирани ли са хората или скептични. Ясно е, че за момента те са скептично настроени, но когато се започне с кампанията за информираност, э, гражданите на Литва ще разберат какви са ползите от това, как те ще влязат в една система, която е ориентирана към Европа, а не към Русия. И по този начин вероятно ще се повиши и подкрепата за еврото. И е, по въпроса за отношенията с Русия, за разлика от Естония и Латвия, Литва има по-малко руско мълцинство. И е, отново за разлика от е, тези две страни, тя даде на своите е, руски е, граждани, е, граждани от руски происход даде литовско гражданство. Така че е, там процесите тъкат по-лесно и вероятно по-лесно ще се бъде прието и еврото. Има ли желаещи за изказване от политическите групи? I hope and I would like to see that all member states would have joined the EU. Да, Надявам се, че е, да има и други страни, е, които така безупречно и лесно да се присъединят към еврозоната, както Литва. Тя няма никакви проблеми. Е, господин Ланкен, Ланген, ние виждаме, че вие показвате с вашата работа че казвате да, благодарим ви е, за свършената работа, смятаме, че всичко е наред и с удоволствие работихме с вас. Сега от името на зелените. Merci. Euh, nous aussi, nous, nous partageons l'analyse du, du rapporteur, à savoir que... Да, ние споделяме името на докладчика. Еврозоната е, е, е, е клуб и си има своите изисквания. Благодаря на докладчика за описанието на данните и за всичко, което се представя. Литва отговаря на критериите. Но все пак остава един проблем доста сложихте акцент на този въпрос тук на изказва, по време на изказванията. А, именно оставаме с чувството, че се създават едни нови е, критерии за конвергенция. А, тоест, е, е, трябва да, да има ядрени електроцентрали в Литва, за да може тя да има енергийна ефективност, за да може да бъде е, да влезе в еврозоната. Но в края на краищата това не може да бъде критерий за присъединяване към еврозоната, наличието на ядрена енергетика. Не можем е, да подкрепим един доклад, в който е, наличието на ядрена енергетика е ключов момент в съгласието на парламента за влизането на Литва в еврозоната. Този въпрос, разбира се, се поставя не само пред Литва, но и пред много други страни, а именно дали да търсят взаимосвързаност на електронните електрическите системи, за намаляване на потребление, за повишаване на ефективността. Естествено, че това трябва да се случва. Но не може в момента, когато е, Литва влиза в еврозоната, да е, славиме е, връщането или започването на ядрена, на усилия за въвеждане на ядрена енергетика. Според мен това не е редно. Смятам, че по енергийните въпроси трябва много по-балансиран да е текста. И за това ми се струва, че трябва също така да се е, упомене и проблема с емиграцията, което засяга най-вече младото поколение. Много млади хора са напуснали тази страна в последните години. И е, да, като цяло за присъединяването на Литва в еврозоната, но не е, за добавянето на един допълнителен критерий, а именно въвеждане на ядрена енергетика. Господин Падър, Няколко думи допълнение към казаното преди когато зададох въпроса си към министъра. Това беше личната ми позиция и позиция на моята политическа група. Що се отнася до въпросът за енергията, трябва да кажем, че Литва много набляга и на альтернативните енергийни източници и търси средства за развитието на такива. Що се отнася до руското мълцинство, това мълцинство е най-малкото измежду всички други в страната. Благодаря. А сега господин Ланге. Отново. Колегата от Зелените въобще не ме е разбрал явно. Не е разбрал нито доклада ми, защото там не се казва, че трябва да се набляга отново на атомната енергия. Напротив, казвам, че енергийните въпроси не могат да бъдат решени, защото са включени само два реактора. Това е. Сега, дали а, Литва ще включва атомната енергия в своят енергиен микс, това е друг въпрос. Тя сама ще си реши. А, казах също, че от момента в който са изключени реакторите на атомната електроцентрала, се увеличи зависимостта и към руския газ. Трябва да се разглежда енергийната политика като цяло в Балтийският район. Европейският съюз също играе важна роля в енергийната политика. Няма какво повече да кажа по въпроса. Относно младите, и ето в базовите цифри на Европейския съюз за първото три месече на 2014 Литва има най-висок процент дипломирани. 94% жени, при жените и 92% при мъжете, т.е. населението е високо образовано. И за това младежите там, при тези тежки економически обстоятелства, са отишли да търсят работа другаде в Европейския съюз след 2004. Но аз съм убеден, така както и при другите балтийски държави, че тези младежи ще се върнат в държавата си, когато ситуацията се подобри. Това е временна тенденция, която няма да продължи вечно. Нека да бъдем оптимисти. Благодаря. Следващото заседание ще се, ще се проведе на 25 и след това ще, ще има разглеждане и гласуване в комисията. Няма да има на този етап гласуване в пленарна зала. Отлага се диалога с Пьер Московици. За четвърти път се отлага. Така че ще се видим утре сутринта в 9 часа и ще разглеждаме решенията с а, Харватия, както и а, много други теми. Ще ви видим утре. Благодаря.